Приятели, ако можем да почнем. Uh, Като знаете, започваме с е, изслушването за политическата и економическа ситуация в е, Беларус. Трима приятели са сред нас. Е, тук господин Александър Милинкевич, който е и лауреат на наградата Сахаров и е, кандидат от е, Съюза на демократичните сили за е, президентските избори. Аркадий Моше също е с нас, програмен директор за Финландския институт за международни работи в Хелзинги за източните въпроси и ръководител в програмата Евразия в Чарта Хаус и господин Елио Доротен Прано Арою е, в, от Генерална дирекция економически и финансови въпроси. Знаете, че е, положението в е, Беларус сега получава нови измерения в, така да кажа, новата картина на региона и смятам, че ще е добре да изслушаме нашите гости и да обсъдим. Нека да оповести, че тук е господин Бар... а, Борис Тарашук. Срещали сме се с него преди известно време. Много се радваме, че ще можем да свържем така е, нещата с това, което се случва. Давам сега думата на господин Палецки, който е постоянния докладчик на АФЕД за Беларус. Благодаря, господин председател, уважаеми гости уваж... от Беларус, уважаеми колеги. Мнението на опозицията за това какво се случва в страната винаги е било важно за Европейския парламент и за това ние сме се събрали тук, за да обсъдим политическите, економическите и социални тенденции в страната. основните насоки в препоръката на парламента за политиката на Европейския съюз за Беларус бяха приети в нашата комисия с 55 гласа за и само един против. Имаше и много голямо мнозинство в пленарна зала – тази е, препоръка изпраща ясен сигнал, е, че Европейския съюз не загърбва Беларус, независимо от обтегнатите отношения в миналото. Проблема с политическите затворници остава основния проблем е, за нашите взаимоотношения. Четирима затворници, политически затворници бяха освободени след като са излежали присъдите си, но има съобщения за други случаи. През 2013 година и първите месеци на 2014 правителството продължи с репресивната си политика, като е, действа срещу активисти на гражданското общество, забранява пътувания, уволнява и е, заплашва с присъди. Десетки активисти са осъдени е, след е, демонстрацията за военната намеса на Русия в Украина. Трагедията в Украина привлече вниманието на Европейския съюз, но го отвлече от вниманието на случващото се в Беларус, например, местните избори. Те не бяха нито справед... честни, нито справедливи, нито демократични. Избрани са само шепа депутати от е, огромното представителство и представителите на опозицията определено бяха затруднени да участват в изборите има известен тласък за, за развитие на отношенията между Европейския съюз и Беларус. Започнаха разговори за облегчаване на визов режим, но за момента не може да се предскаже какво ще се случи. Изключително е важно да отворим всички врати и прозорци, така да се каже, за увеличаване на контактите, защото положението в страната ще се промени само когато се на променят настроенията на обществото в страната, а това ще стане, когато има повече контакти с Европейския съюз. Ние оставяме ангажирани с това да бъдем и критични и да следваме принципа повече за повече в нашите отношения. Ще работим за подкрепа на гражданското общество, на профсъюзите, на представители на бизнеса и на политическата опозиция, както и разбира се на официалните представители, за да може да се провежда диалог за модернизация, за промяна на менталитета на хората в посока на търсене на иновации, на развиване на социални контакти и мрежи. Изключително важно е да има информация за европейските политики, за е, логиката на европейския избор, затова трябва да подобрим и стратегията си за информиране в Беларус. В нашата препоръка ние предлагаме да се извърши една задълбочена оценка на ограничителните мерки, провеждани от Европейския съюз е, срещу е, официални лица от Беларус ако е необходимо, да се подобри ефективността, обхвата им и валидността им в съответствие с новите събития в страната. Като си има предвид примера на Украина, виждаме, че ние не можахме да оценим достатъчно важността и спецификите на, на Украина. Брюксел по принцип е, прилага същите стандарти на, е, за интегриране към Украина, както към Грузия, Молдова и други съседски страни. Тоест, е, свързани с геополитическите, исторически и етнически дадености и отношения между Европейския съюз и Русия. Много е важно да си извадим поуки и е, да е, дадеме съответни сигнали в Беларус. Благодаря. Председателят, благодаря. Имаме известни е, логистични проблеми. Господин Темпрано трябва да си тръгне по-рано, поне такава информация ми дават. За това ще му дам възможност той първо да говори за економическото положение в Беларус. Благодаря, господин председател. Беларус е в макроекономическа ситуация, която поставя много предизвикателства. През 2011 2012 е, година е, по време на економическата криза е, властите не предприеха радикални мерки за реформа и ситуацията се влуши. Дефицита на текущата сметка е 15% от БВП и година и половина по-късно продължава е, тази тенденция, така че е, с около 10% повече е, е дефицита в е, е, текущата сметка на Беларус. Също време, но 0,99% е растежът, е, като 1,5% е, е ръста на е, БВП е, през целият този период средно, което е недостатъчно в условията на криза за възстановяване на дефицита. Русия, Украина, още преди конфликта между Украина и Русия се опитаха по някакъв начин да увеличат конкурентноспособността в региона, но това не е, се получи в е, конкретния случай с Беларус. И сега след е, конфликта вече Беларус се намира в още по-тежка ситуация, така че едва ли ще може да не постигне целите, свързани с конкурентноспособността на страната има редица проблеми е, във връзка е, и с е, промишлеността, най-вече в сектора на химическата промишленост. Е, от е, финансова гледна точка нещата са още по-сложни. От е, 2013-2015 година е, е има редица ангажименти, е, е, които страната трябва да изпълни е, във връзка с споразумение с Международния валутен фонд, но 5 до 6 милиарда годишно сега в момента са плащанията, които трябва да се извършат е, в рамките на споразумението с фонда, а това са прекалено е, големи е, суми за Беларус, така че това отново засилва предизвикателствата през страната, като добавим и санкциите от страна на Европейския съюз, ситуацията действително в никакъв случай не е розова. Би трябвало да се предприемат по-амбициозни мерки за структурна реформа. Това са и исканията на Международния валутен фонд. Също време на инфлацията е много висока. 110% до е инфлацията дори до 115 стига в определени периоди. Това са невероятни е, цифри, които е, действително е, не наблюдаваме с тревога през последните години от 2011 насам. През 2011 имаше овладяване за известен период на инфлацията, но ето, че тя отново се развихри. Същевременно корупцията се шири. Това естествено е важен допълнителен елемент към макроекономическата ситуация. Около 50% от търговския оборот е с Русия. Украина също е важен външно-търговски партньор. 10% от търговския оборот е с Украина. Така че е, дори и преди конфликта е, Русия-Украина, е, зависимостта от е, е експорта, от е, е, импорта с Русия и с Украина бе твърде е, голяма. И, и сега, междувременно, вече е, Забелязваме е, от началото на годината едно намаляване е, на е, БВП с 10%. Естествено, конфликта Русия-Украина се отразява още по-неблагоприятно на макро и микроекономическите параметри. В новия контекст макроекономическата ситуация в страната се осложни още повече. Това се засилва и от факта, че в рамките на СТО Русия се опитва да упражни натиск е, върху пазара е, на е, съседните държави като цяло, но особено силно върху производството и пазара на Беларус. Така че управляващите от една страна се опитват е, е, да е, се еманципират от Русия по линията на Международния валутен фонд и споразуменията с него. От друга страна пък са пряко зависими от благоволението на Русия и от поведението на Русия в Световната търговска организация. Имаше опити за една системна економическа реформа Е, има е, контакти с Европейския съюз, с е, Международния валутен фонд, с Световната банка, но тези контакти не са достатъчни, както отбелязва и самият Международен валутен фонд в своите публикации и съобщения. Усилията за реформа не са достатъчни, за да се наложат, макар и в начален стадий, елементи на социалната пазарна економика. Националната банка, правителството се опитват да предприемат някакви мерки за стабилизиране на ситуацията и за постигане на растеж, за обладяване на инфлацията, но те до този момент не са успешни. Макроекономическите предизвикателства са солидни и същевременно нещата опират до, до не, очевидно неспособността или нежеланието за радикална економическа реформа. Е, що се отнася до е, е, приватизацията, Белтрангаз бе продаден на Газпром. Това бе като че ли по-голямата сделка, която после обаче бе блокирана бяха направени изявления е, от страна на правителството, че е, преговорите не са прекратени, но въпросът е как точно ще се е, продължи от тук нататък. Как ще се постигнат целите в економически план, единствено с економии и с рестрикции в социалната политика и в данъчната политика, това знаем, че е, не е възможно. Е, основните индикатори е, по линия на Световната банка за Беларус са неблагоприятни и правителствената програма очевидно не е убедителна. Банките на думи и според изявленията им ще подкрепят тази правителствена програма, ще предоставят повече кредити за оживяване на економиката и те действително предоставят известни кредити, но те са в недостатъчен размер. През 2011 година за започна е, диалог по макроекономическите въпроси е, на техническо равнище с участието на заместник министър на економиката от Беларус и е, представители на Европейския съюз. Този диалог се водеше в е, дух на е, откровеност, е, водещи служители на е, економическото е, министерство, е, експерти на Централната банка бяха включени в екипа на Беларус. Обменени бяха мнения, направени бяха съответните заключения, имаше много препоръки, които Беларус се опитва да провежда да спазва. Но а, въпросът опира и до готовността на економическото министерство да приложи на практика всички тези препоръки изцяло преди около година и половина се създаде една работна група по структурната реформа, в която участват и представители на Световната банка, на ОИСР, на Европейския съюз, наред с представителите на Беларус. Министрът на економиката представи изработени от групата план за структурната реформа и някои от е, предложените мерки е, действително е, са насочени към динамизиране на процесите в економиката, а и интенсивиране на е, диалога с е, Европейския съюз, който е в основата в крайна сметка на, тази, на този опит за структурна реформа е, и за преодоляване на последствията от глобалната финансова и економическа криза към економическия и финансовия комитет на Беларус се опита да започне с а, е, а, е, преговори а, е, с Европейската комисия, а, са, а, които включват естествено и определени макроекономически аспекти, а, финансови аспекти, а, но и политически аспекти. Това са естествено а, начални стъпки в взаимоотношенията. И така, за да обобща економическото положение в Беларус. се отличава в момента с изолация, с недостатъчно желание за сътрудничество, с поддържане на диалога на техническо, на експертно равнище и неминуемо стигаме по този начин до извода, че една економическа трансформация е, от по-радикален тип е, е задължителна, за да може страната да излезе от кризата и от е, състоянието на изолация, в което се намира и да се приближи до економическия, до Европейския съюз. Какви са последствията на кризата Русия-Украина? От една страна, властите е, е, проявяват по-голямо желание да е, тласнат напред економическата реформа е, с е, редица програми и мерки. Е, е, така че е, конфликта между Русия и Украина от, е, до, в известна степен се отрази благоприятно на готовността за економическа реформа в страната. Но да се надяваме, че е, това ще доведе и е, до напредък в политическата реформа, защото е, економическите и политическите въпроси не могат да бъдат разделени един от друг. Благодаря. Ако имате конкретни въпроси към господин Темпрано, моля, задайте ги, защото той трябва да ни напусне скоро. Ако не, ще продължим ако нямате въпроси с, към а, данните, които бяха дадени за економическата ситуация. Разбира се, вие можете да останете толкова, колкото е необходимо. И а, сега искам да поканя господин Аркадий Мошес да представи своята изявление. След това ще дадем думата на господин Миленкевич. Благодаря. Нека да започна първо с думите, че за мен е огромна чест да бъда тук и да се изкажа пред вашата комисия. Аз ще анализирам набързо последиците и последствията от е, поредицата събития, които се случиха в региона в Беларус и около него в последните 6 месеца. Защо последните 6 месеца? Защото според мен е важно да огледаме какво се случи в месеците непосредствено преди срещата на високо ниво на Вилнус. Защото след това официалните лица от Минск започнаха една опасна, но успешна игра с Русия. Първо се зародиха малки, не толкова малки конфликти или конфликтни ситуации – и по този начин се засили свободата за маневриране на правителството. Защото някои от ситуа... ситуациите, които Русия не харесваше, бяха свързани с а, компанията за производство на Кали. Нейният директор беше арестуван също е, Минск започна да критикува все повече проекта за Митническия съюз и е, много директно постави искания, включително отхвърля е, данъците за преработвания в Беларус и изнася нефт и накрая, което съвсем не е маловажно, независимо от факта, че Русия влезе в конфликт с Украина, господин Лукашенко лично демонстративно показа желание да има добри отношения с Украина. Обмениха, обменени бяха ред визити на високо правителствено а, ниво. Като а, играта на Минск беше а, такава, че нейната позиция а, къ, в а, Митническия съюз и във военния съюз е от критично важно значение за Русия и за това Русия ще, ще ги подкрепя. Затова и ще прояви разбиране към техните искания. Също така Минск не се страхуваше от конфликта сам по себе си, тъй като има данни за големи разногласия в московския е, елит. Общо взето много често се случва там част от Ръководителите искат по-строги мерки към Беларус, други настояват да се покаже разбиране точно защото Беларус е важен партньор. И е, крайният резултат от тази игра, както казах, е, че е, Минск получи обещания за 2 милиарда долара кредит и след това Русия обеща 15 милиарда на Янукович тогава сумата обещана на Беларус бе много малка и мина почти незабелязано в политическия дебат. И за тях това си беше чиста печалба. Също така руснаците направиха ред от стъпки е, по въпроса с конфликта с е, компанията производител на калий. И а, Искам да подчертая също, че е, тази игра се водеше двустранно. Не става дума за тристранни взаимоотношения, както ние си представяме, Резултатите от Вилнюс имат само индиректно въздействие от всичко случващо се през Украина, но в Вилнюс сам по себе си атмосферата за дискусии между Мински и Европейския съюз бе подобрена до някъде. Ние чухме това от е, говорещия преди мен – излезе така с известни резултати от диалога, но Вилнюс не допринесе кой знае какво за взаимоотношението с Беларус. Окончателният документ от над 20, 20 страници дребен шрифт е, е споменат Беларус не повече от 8 пъти, то в само един-два параграфа. Тоест няма кой знае какво ново и решително от Вилнюс като решение по посока на тази страна. Но във всички случаи следва да е, не забравяме какви възможности има и кои възможности Минск евентуално е готов да приеме. Протестите в Украина не промениха много от гледна точка на сметките на Минск, защото независимо какво си представяме ние, е, директните е, сравнения с Украина се правят и, с, и обаче не е възможно да се случи същото в Беларус, защото е, различно е ръководството, различни са политическите структури, различно е отношението и господин Лукашенко няма да толерира да се случи нещо като Майдан. Но той няма нужда и да се притеснява, защото той не се притеснява, че нещо подобно ще се случи на площадите в Минск скоро. Дори бих казал, че той е, се опита е, да се възползва малко, да се окичи с постиженията от Майдан и е, да така, спечели от изхвърлянето на Янукович. Сега в момента той го критикува доста енергично. Особено заради факта, че децата му се занимават с бизнес и така нататък. Тоест същите неща е, които е, всеки нормален е, гражданин би се съгласил така чисто от здрав разум. Та, той се присъедини към критичния хор, главно за да го използва за себе си. Та, така, събитията са важни, но не безпокоят Минск. И какво се случи в последните няколко месеца? Кризата около Крим. Там вече нещата се промениха, защото свободата за маневриране, което получи Минск от миналията есен, вече бе загубена. Москва си я взе обратно, така да се каже, в двустранните отношения. Очевидно Минск би искал да продължи е, да прави известни е, акробатики е, по ръба на това да вземе страна. Но господин Лукашенко направи ред изявления напоследък и ясно се вижда, че той се опитва да намери някаква формула, която да не бъде обидна към никого и едновременно да подкрепи принципа за териториално интегриране, независимост, да подкрепи новото правителство в Украина, да му пожелая успех, да срещата с новия президент на Украина се състоя, но от друга страна ясно се вижда какво е крайната цел, т.е. де-факто да се признае положението на място и преди 8 дни Лукашено каза, че независимо какво ще се случи, Беларус ще остане с Русия. Тоест, ако той трябва да направи избор, това е изборът, който той ще направи. И виждаме е, рекордния е, брой гласове в е, ООН, където само Беларус и Украина гласуваха и Армения, извинете, гласуваха заедно в, за Русия. Армения е ясно защо. Казахстан намери начин да се въздържи, а Беларус не. Господин Лукашенко разреши известно разполагане на руски сили, самолети на тяхна територия, т.е. изборът им е ясен. Има опит на дипломатическо ниво да се е, управлява ситуацията, да се ограничат вредите, така да се каже, но реалните стъпки говорят повече от професионално написаните декларации. От стратегическа гледна точка аз считам, че господин Лукашенко трябва да се притеснява. И смятам, че той се притеснява, защото в края на кращата правилата на играта в цялата система на европейската сигурност се промениха и нещо, което би било напълно неприемливо от преди няколко месеца, в момента се, е, е, се приема. Защо трябва той да се притеснява? Първо, през 2001 година Путин предложи на а, Беларус да се присъедини като Русия. И а, това предложение е си стои. То не е било оттеглено не, официално, нямам такъв спомен. Сега някой ще каже, това не е сериозно, но не знам. От друга страна, първия заместник министър-председател господин Рогозин поздрави своите партийни дугра, другари с първата успешна политика, стъпка на реунификация на Русия. Значи в такъв смисъл и Беларус и Казахстан следва да си зададат въпроса какъв е проекта на Русия. Еднократно ли ще е, направи тази стъпка или е, си почва проекта за събиране обратно на руските земи? Това е един сериозен въпрос, който трябва да си отговорим. Така че има причини да се притесняваме. Но е, също така е ясно, че не може кой знае какво да се направи от по официален път от Минск. Естествено, засилване на връзките с Запада в този момент в никакъв случай не е добра изходна стратегия и не дава добър баланс. Какво е най-важно в момента? Това, което виждаме в официалните изявления на Минск, в оценката на възможността на Запада да действа включително а, и оценката за това дали Европейския съюз може да действа. Оцен... В този смисъл възможността за действие е много малка. А, такива изявления чуваме в една или друга форма. Не бива обаче да ги пренебрегваме, защото те отразяват а, а, анализите и мисленето в тази част на света. Защо? Защото господин Лукашенко е, е много добре запознат с руския дебат. Е, и руския дебат е, декларира ясно, че външната политика от феврари 2013 се базира на основната декларация. Отхвърля исторически е, запита. И все още те смятат, че Запада не е в състояние да реагира политически. И те все още се ползват от същите документи, които бяха направили това заключение. И е, виждат ясни доказателства, че е, Запада не е готов да направи нещо повече от гола риторика, за да помогне на приятелите си. Така че сметките са се попроменили. Минск официално не прави нищо да се противопостави официално на Русия, но си дава сметка, че нещата са се променили. Благодаря. Мисля, че доста така любезно формулирахте нещата, защото а, много от тези неща всъщност съвсем не са а, любезни. А, разбира се, въпрос на тълкуване, разбира се, въпрос на това е да мислим как да изпратим правилния сигнал, но реалността си е реалност. Ние трябва да предотвратим да се влуши тази реалност и да мислим какво може да се направи. Господин Милинкевич, имате думата. Е, за то, что сегодня у Европарламенте День Беларуси. А, позволете ми преди това, преди всичко да кажа, че е чудесно това, че сме тук в Европейския парламент и говорим за Беларус. Естествено, въпросите, свързани с ситуацията в Беларус, е, са важни в момента за всички е, в Европа и не само в Европа. Но е, как стоят нещата с политическите партии, с политическата ситуация в Беларус? Благодаря на участниците в тази дискусия и тяхната, за тяхната оценка на ситуацията в Беларус. Александър Лукашенко на практика направи Беларус твърде зависима от Русия и това е причината за неблагоприятното економическо положение в страната ние сме много зависими от доставки от Русия. И също времено независимо от всички финансови инжекции, които получаваме, ние не сме в състояние да проведем економическата реформа в страната и то от доста време насам. В е, настоящата е, ситуация ние се нуждаем спешно от модернизация. Нуждаем се от е, модерна технология, нуждаем се от спешни мерки, но очевидно това е, трябва да стане е, преди всичко в сътрудничество с Европейския съюз, а не в е, тясна зависимост от Русия или от Китай. Има политически затворници в Беларус и не можем да говорим за истински свободни избори в страната и това всъщност е симптоматично за ситуацията там. Също време, но митническият съюз с Русия е само временно решение на економическите проблеми. Те не предлагат дългосрочни перспективи за економиката на Беларус. Както знаете, в страните в преход винаги има някакви формации, някакви групи, които на думи се обявяват за реформи, за демократични промени, но след време обликът им се променя и също време има и такива, които продължават да настояват за е, запазване на статуквото, за е, тясната връзка с Русия. Е, Беларус очевидно е последната диктатура в Европа и това е очевидно днес. Но също времено режима затяга все повече политиката, все повече се опитва да потисне е, свободата, е, все повече се опитва да е, съхрани е, е дис, независимостта на е, Беларус от е, Европейския съюз. Политическите аспекти бяха засегнати до голяма степен от е, е ораторите, които говориха преди мен. Трябва да разгледаме естествено и как стоят нещата в българското общество, какви са настроенията. До голяма степен тези настроения се доминират от враждебната по отношение на Запада пропаганда. Може би около 25-30% от е, е, хората, ако се проведе е, днес една анкета, ще кажат, че биха желали обвързване с европейското семейство. Около 40% са привържениците на проруската политика. Um, когато се провеждат анкети за това колко хора смятат, че по време на съветско съветската принадлежност са се чувствали по-добре, броят на хората е около 50%. Да, как точно протичат изборите в е, Беларус. Е, е, това е характерно и за местните и за парламентарните избори. Би трябвало да се направят усилия те да бъдат проведени действително свободно и демократично, защото те ще бъдат показателни в крайна сметка за това как страната ще се развива по-нататък. Говорите за ситуацията в Украина и отражението на тази е, ситуация на положението в Беларус. Е, трябва да споменем и е, резултатите от едно проучване на общественото мнение – На практика настроенията сред обществото се определят най-вече от това, че връзката с Русия, включително и медиите, руските медии, оказват голямо влияние върху формирането на общественото мнение. След войната между Русия и е, Грузия, е, Лукашенко бе е, доста притеснен. Е, е в момента виждаме е, по същия начин, че той е, става все по-тревожен, е, все по-неспокоен и нервен, защото страната е изправена пред съществен избор но времено не може да не се сеща, че едно развитие подобно на това в Украина е възможно и в Беларус. Също времено той желая да запази в известна степен независимостта на страната. И от една страна твърди, че Украина е, има право да иска своята независимост и времено е, е, посочва колко много допирни точки и каква близост съществува между Украина и Русия. Така че, е, що се отнася до декларацията, е, най-вероятно е, господин Лукашенко ще е, вземе позиция е, срещу е, Украина и нейната е, независимост. Е, е, е но и инак. Е, е, Господин Лукашенко настоява за е, контакти е, между господин е, Путин и господин Турчинов. На практика това е знак, че той признава новото правителство на Украина. Но при всички положения, като изключим някои очевидно спонтанни изказвания на Лукашенко, които е, бяха в е, така, посока повече към е, Русия, той се опитва да запази неутралитет. Е, да запази економическата зависимост е, на е, Беларус от Русия и също времено да е, запази е, е, и взаимоотношенията с Запада, доколкото те съществуват в момента. Това, което Европейския съюз би могъл да направи в момента е да засили усилията за освобождаване на нашите политически сътворници. Това са всъщност основните проблеми и Действително се полагат усилия в това отношение от европейска страна на господин Солана. Е, е, провеждаше, е, проведе разговори с господин Лукашенко. Имаше постигнато съгласие за освобождаване на политическите затворници, но на практика практиките е, които познаваме, продължават и то е, от много дълго време. Ние можем да гледаме е, руска телевизия, да слушаме руско радио, знаем а, какво става в а, Русия и това, което а, наблюдаваме и чуваме, е, напомня на един вид фашизъм, на някаква масова хистерия а, в подкрепа на господин а, Путин Очевидно, кадрите, които се показват и всичко, което звучи по радиото и по телевизията, а и, по, и се изписва по вестниците, е в подкрепа на каузата, че там в Русия е голямата сила. Това е мощната страна. Ако господин Путин е, постигне е, своите е, цели и успее да създаде едно ново обединение на повече държави в региона, ще се получи отново една много голяма и силна държава, както бившия Съветски съюз. Това са идеите, които очевидно се е, сугерират от е, медиите, които се следят в е, Беларус. Има журналисти от медии и от други страни. Има и опити да се отрази по-обективно положението в страната. Естествено, ако попитате кой, който и да било от гражданите е, какво е, е, ще кажете за вашата страна, ще проличи любовта към страната, обичата на хората, привързаността им, но проличава в нашата страна и страхът на хората от Става дума за някакви постимперски е, амбиции на Русия. Това е постимперския синдром, който е, съвсем ясно личи в момента и който плаши. Е, Беларус се опитва да поддържа добросъседски отношения с Украина ние не е, също времено е, се опитваме по някакъв начин е, да се дистанцираме от политиката на Русия по отношение на, на Крим. Тези усилия би трябвало да бъдат подкрепени. Те би трябвало да бъдат насърчени. Ние е, виждаме в е, ситуацията е, в резултат на конфликта Русия-Украина едно прозорче, което се отваря за нас. И се надяваме, че бихме могли да засилим нашата суверенност, че с помощта и на Европейския съюз бихме могли да засилим тенденцията, която се очерта на срещата на върха в Вилнюс. Е, надяваме се, е, че преговорите за облегчаване на визовия режим е, ще се увенчаят с успех, тъй като и това е важно. Отваряне на границите, възможност на хората за свободно движение. Беларус ще продължи Надяваме се е, преговорите с Европейския съюз в това отношение и е, е, много се надяваме, че ще продължим и е, взаимоотношенията е, в духа на добросъседство с е, господин е, е, с Украина. Благодаря, господин е, Милин. Шушкевич. Е, е, много се надявам, че е, нещата действително ще се тръгнат в добра посока. Ако си спомняте, Сталин е казал, че което няма дивизии, трябва да има страх в очите. И е, ако няма такива, просто означава, че отсрещните се страхуват и сега излиза, че Запада се страхува и че има какво да губи. Но е, когато е, знаеха, че Запада е, е слаб, е силен, те не смеха да действат. Тоест, ние трябва да дадем ясни сигнали, че сега сме достатъчно силни. Сега нека да видим имате ли въпроси към нашите гости. Като втори ще говори господин Палецкис. Много интересни неща чухме от нашите гости. Положението е ново и различно. Господин Милинкевич каза, че трябва да се възползваме от е, възможността да проучим какви биха могли да бъдат промените на европейската политика към Беларус. Искам да задам е, въпрос на тримата ни е, оратори, но особено гостите от МИС. Какво смятате, че може да бъде удачно като рестриктивни мерки към Минск? Трябва ли да се промени нещо в тези рестриктивни мерки? Сега ли е момента и ако нещо се прави, в каква посока да е то? Mr. Moshes, would you like to, and then you know Mr. Temprano, if, and then Mr. Milinkiewicz. My short question would be no, it's not yet. Отговорът ми е не, още не е време. Защото това означава, че е, ако трябва да преценяваме, трябва ли да си променя позициите Европейския съюз, бих казал не. Тези мерки се въведоха, за да се постигнат определени цели. Тези е, цели не са постигнати, така че това е. Благодаря, господин Миленкевич. Я за диалог Беларуси и Европейска развязу, але... Аз съм за диалог между Беларус и Европейския съюз, обаче не е, подчинен на самоцел. Не става дума за диалог е, който ще се провежда без значение при какви условия. Има политически затворници в Беларус и една от е, най-важните причини е, за това е, че хората просто биват задържани само защото искат да бъде представена альтернатива на това, което става в ежедневието. Политическите затворници трябва да бъдат е, освободени и едва след това може да се говори за е, санкции, за някакви лични забрани, те да бъдат отменени. Този диалог трябва да бъде воден при спазване на предварителните условия. Без тези предварителни условия Както Беларус, така и Европа ще загубят своя имидж. Защо? Защото ние се основаваме на общи ценности и е, на първо място тук трябва да назова правата на човека. Благодаря. Наистина това е нещо много интересно. Господин Мошус. Как вие анализирате настоящата ситуация в източното партньорство на Европейския съюз? Някои критици твърдят, че е, източното партньорство просто е, се е срутило, защото Европейският съюз е допуснал някои големи грешки. Много голям натиск е упражнен върху Русия. Това ли е точният анализ? Как вие виждате нещата? Аз не твърдя, че европейското партньорство се е срутило, но има много големи трудности пред европейското източно партньорство. Имам впечатление, че трябва вече наистина и знаем наистина какво трябва да се прави след среща на върха в Рига. Трябва да премислим нещата, аз мисля, че е, тази рамка вече не дава много смисъл и е, съществува желание за помощ на страните партньори и това трябва да се направи, но източното партньорство като рамка само по себе си не е особено е, добър вариант. Благодаря. Сега има трима желаящи да вземат думата. Това са колеги, които желаят да зададат въпроси. Госпожа Гомеш. Благодаря. Uh, Скоро ще се проведе световното първенство по хокей в Рус, в Беларус. Много хора призоваха към бойкот е, на това първенство, обаче изглежда това няма да стане. Би ли могло това да се използва като възможност да се помогне на онези, които проявиха смелост изобщо да протестират в Беларус. Може ли в тази връзка да се посочи е, точно как е, стои въпроса с правата на човека там и можете ли да дадете повече информация как се развива ситуацията в е, Украина и как това се отразява върху отношенията на Беларус и Русия? Ние знаем, че ситуацията с калиев карбонат оказва много критично въздействие в случая. Как това въздейства върху кризата с Украина? Бихте ли могли да посочите повече информация в тази връзка? По този начин може ли да се каже, че Беларус ще бъде още повече отдалечена от Русия? case you know he didn't get it, the translation, you know, I'll mention the question. Now, Mr. Putin. Uh, Не знам дали uh, сте разбрали превода, но можете да повторите. Господин Петеринг. Имам предвид 2006 година, ние с голям е, интерес изслушахме това, което каза господин Милинкевич за затворниците в Беларуси, че ние трябва да се застъпим за тях. Същото чувам от партньори от Русия, че ние трябва да се застъпим за политическите затворници в Русия. Това за нас е много важно послание. Имам въпрос към господин Милинкевич. Мисля, че беше около преди година, когато беше наложено смъртно наказание на един или двама млади мъже, които бяха обвинени в извършване на терористични актове. Те бяха осъдени, обаче имаше съмнения дали е, това са истинските извършители. Може ли Александър Милинкевич да каже нещо в тази връзка? Е, има ли дискусия още по този въпрос? Това истинските извършители ли са или остават въпросителни, след като е, тези хора са били осъдени на смърт? Господин Танок. Благодаря. Първо искам да се разгранича от колегите ми социалисти, които казват, че Европейския съюз направил грешки в преговорите си с източните партньори и е бил прекалено настоятелен. Аз не смятам, че ако някой, ако някой е настоятелен и упражнява турмоз, това е Русия, не ние. Не съм забелязала подобни е, явления от страна на Европейския съюз. Ние единствено предлагахме неща, които към които доброволно се присъединяваха нашите партньори. Споразуменията за партньорство бяха доброволни, докато Русия упражни огромен натиск за тя, върху своите партньори да влязат в Евроазиатския економически съюз, защото там става определено въпрос за политически контрол. Отправям Въпрос към господин Миленкевич. Какви, е, знам, че има военни сили на Русия във вашата страна, радарни бази и чисто физически разположени, разположени военни е, сили. Е, те могат ли да изиграят ролята на троянския кон, така както се случи в Крим? Русия, след като имаше толкова огромно военно представителство в е, Крим, превзе полуострова без да, изобщо да се затрудни. Страхувате ли се, че присъствието на воен... руски военни сили може да бъде използвано като е, възможност, инструмент за атака към вашата страна? Благодаря. Господин Миленкевич, имате думата. Що дотичется смиротного покарания, то для... Беше зададен въпрос във връзка с смъртната присъда. Александър Лукашенко е човекът, който дърпа конците в е, сянка, управлява страната и внушава страх е, с управлението си. Смъртното наказание е един от инструментите за това. И е, за нас е изключително важно, както и за Европейския съюз, да посочим точно това – и да говорим по този въпрос, защото смъртното наказание трябва да бъде премахнато. Ние сме последната страна в Европа, където то съществува. Това ще бъде променено, когато правителството в Беларус бъде поставено под економически натиск от Европа със сигурност ще става дума за економическа помощ, финансова помощ за реформи и в рамките на един цялостен пакет може да се включи изискването да бъдат освободени политическите затворници и да бъде премахнато смъртното наказание в Беларус. Това обаче трябва да стане обект на един по-широк диалог. Само тогава това среди средновековно наказание ще бъде премахнато в Беларус. Сега за руските военни бази в Беларус. Първо, с това се нарушава конституцията на нашата страна, която гласи, че Беларус полага усилия за неутралитет, а чуждестранните военни бази са явно нарушение срещу това конституционно изискване. И въпросът, така както зададе господин Петеринг, дали е възможно да бъде използвана тази военна база за някакви цели, да, това е възможно, поради което ние сме против съществуването на такава военна база на наша територия. Тя може да се използва като троянски кон, но може би това не е толкова реалистично за Русия е най-важно бившите е, съветски републики да не тръгнат в посока Европа, но Беларус е, никога не е заявявала, че желая да се присъедини към Европейския съюз. Няма такива намерения. Тя желая да бъде обвързана с Русия, поради което военна агресия не е реалистичен сценарий. В Украина започнаха нещата, когато е, беше казано, че страната трябва да се ориентира към Европа. Е, в е, Вилнюс, е, това, което се подписа, това беше всъщност и първият так на кризата защото се разбра, че жена, страната желая да върви към Европа. Да, е, има деца, е, които е, биват подлагане на побои и е, когато е, децата излязат от дома, родителите са особено тъжни и желаят децата да останат е, в къщи. Е, да, е, добре е, че тези теми бяха обсъдени е, и ние бихме искали да посочим, че парламентът в настоящия му мандат и следващият парламент ще следи ситуацията във вашата страна. Сигурни сме, че вие ще бъде поканени и в новия мандат на, по време на новия мандат на парламента, за да можете да а, докладвате за вашето положение и е, предвид събитията в Украина, ситуацията във вашата страна стана още по-важна. Благодаря е, ви лично за участието, благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Сега е, ще направим малка почивка, казва председателят, преди да преминем към обсъждане на следващата точка от дневния ред която е свързана с посещение на египетският министр на външните работи тук. След 5 минути той ще бъде сред нас. Колеги, нека да започнем с следващата тема в дневния ред. Ще обменим мисли е, с министра на външните работи е, на Египет, господин Фами. Той е тук, е, тъй като в Брюксел се провежда среща на върха Европейски съюз Африка но е, отдели време за среща с е, членовете на нашата комисия. Ние знаем, че вие сте е, е, междувременно и е, един от основните кандидати за е, изборите за президент. Е, Знаем, че е, сте много активен е, през тези е, месеци. Познава много добре от собствената си страна как, революционните обстановки. Знае колко ви е напрегнато най-вероятно в момента има поводи за безпокойство с мисиоманските братия. Знаем случая с 529 от тях, така че Чакаме да ни съобщите интересни неща за ситуацията в Египет. Имате възможност сега да се обърнете към членовете на нашата комисия. Господин Фами. And I thank you all for attending this. Uh... Благодаря, благодаря за поканата да присъствам тук. Много се радвам, че мога да се обърна към вас директно. Случващото се в Египет е изключително важно. И ние също така много високо ценим нашите отношения с Европа. Те са дългогодишни, ние имаме и много общи корени, ще имаме и бъдещ, общо бъдеще, затова е важно да се разбираме едни други. Египет съществува от 7000 години. Не, не сме имали много революции, но в последните 3 години се случиха две. Тоест, има много силно движение за промяна в моята страна като не става дума за промяна на настоящето, в миналото не сме го правили много често, но сега го направихме два пъти за три години. Но не става дума само за това. Става дума да определим политическата си идентичност в 21 век по начин, който да включва всички, всеки, който иска да бъде първо египтянин и след това нещо друго и който иска да участва в процеса на изграждането на новата ни страна по един мирен начин. Независимо дали идва от ляво, от дясно или от центъра на политическия спектър, това не е проблем. Тоест за нас националността е първото в идентичността ни. А след това е, всеки има право да вземе политически позиции. Това не се поставя под въпрос, ако се прави по мирен начин е, с спазване на Конституцията. Три, причини, е, три са причините за двете революции в толкова кратък период. Първо, 56% от нашите население е по 25 години или по-младо, т.е. Младите просто с възрастта искат промяна. И това не е лошо, това е добро. Второ, е, информационната революция в целия е, свят да даде възможност за избор на хората. Никой вече не може да блокира информацията. И когато хората виждат е, какви възможности за избори имат, те искат да имат възможност да направят този избор. Ако им се отказва, се създава резистентност. И е, трето, като при всяка революция, е, управлението не беше добро. Първите два елемента бяха положителни. Ако има добро управление, но ако е- управлението е лошо, това вече са поводи за революция. И сега се опитваме да направим именно това, да се създаде положение, когато всички работят заедно. По начин, по такъв начин, че и институциите, и народа да е наясно как работи демокрацията, какви са нейните силни страни и какви са ограниченията, както за властите, така и за народа. Така че не е предизвикателство това как да се съгласяваме ни с други, а как да не се съгласяваме, какво правим, когато не сме съгласни, как да се местим от една позиция към следващата. През 2011 започнахме погрешно вместо първо да разработим конституция, която да дефинира нашата идентичност и тогава да пристъпим към избори, където по дефиниция се състезаваме, започнахме процеса на избори и е, накрая избрахме Една власт, която не приобщаваше всички, по-скоро ги оставаше навън. Голяма част от народа се почувства изолиран от този процес. И по-малко от две години и половина след 2011 се проведе втора резолюция по същия начин. Хората излязоха на улиците, появи се заблаха от нестабилност – Властта се намеси, за да не се случва това и е, президента напусна поста си. И разликата е, че този път, нека да го кажа съвсем ясно, това не са нормални е, обстоятелства. Ако някой твърди, че това са нормални развития на нещата, не е така. Но нещата се развиха в отговор на реакцията на улицата втория път направихме е, следното. Разработихме една е, пътна карта, с която първо да се направи конституция, след това да се избере парламента или президента, вече нямаше значение. Това беше нашата така наречена пътна карта за бъдеще която даде определени е, насоки за това какво ще се прави в рамките на е, година по година. Когато бе прията тази пътна карта, тя беше приета, не беше наложена на никого. Беше приета от е, всички заинтересовани страни в Египет, освен една. И първата стъпка бе, че е, ръководителя на най-висшата съдебна инстанция ще е, оглави този процес и е, ще се създаде комисия за разработване на Конституцията. Приехме преди един месец. След това се предвиждаше да се проведат избори. През май ще се случи това, президентски избори. Ако трябва да има втори тур – това ще се случи през юни и до края на лятото ще направим избори за парламент. Така че в началото на есента ще имаме вече пълните институции на демокрацията. Но за да се случи това, трябва да направим така, че е, нуждите на народа са посрещнати, а именно да се развива економиката. А економиката не може да се развива, ако на улицата няма сигурност. Тоест, искахме да се създаде е, сигурност, чувство за сигурност. Ние сме обект на насилие е, и на терористични е, актове и в делтата на Нил и, в, и на Синайския полуостров. Как, се справяме, как да се справим с това, като не нарушаваме изискванията на демокрацията. Това е едно много деликатно равновесие. Ние се опитваме да постигнем именно това. Демокрацията дава права, но също така и е, поставя е, правилата за това в какви параметри да упражняваш пълните си права. През юни ще заеме поста си следващия президент и той ще има задачата да осигури сигурност, да започне отново действието на економиката и да обедини хората да дефинираме общата си политическа идентичност, като обща не означава идентична, а означава да имаме едно обща идея, която, в която да намерим собственото си място. Тоест, въпросът е как да управляваме несъгласията си. Обеден съм, че ще успеем. Обеден съм, че ще можем да изградим демокрация. И го казвам, защото а, съм свидетел как египтяните имат огромно желание да се включат в изграждането на бъдещето си и няма да се откажат от това си желание. Също така съм уверен, че това ще се случи, защото не се опитваме да изградим някаква уникална за нас демокрация. Тя, демокрацията си има основни правила – Опитваме се да направим демокрация, която може да включи египтяните. Няма да бъде лесно, ще има своите предизвикателства, но можем да стигнем бързо до ситуация, когато е, бъдем, да бъдем абсолютно сигурни и тогава вече можем да продължим с е, определенето на своята идентичност. за да постигнем економическите си е, цели и нужди, е, което общо взето, е, ако трябва да обобща, означава да имаме в следващите 10 години ръст годишен от 8 до 10%, всеки, на всеки 9 месеца се раждат 1 милион египтяни, т.е. ние нарастваме с около 2 до 3% на година. Това са официалните цифри. Значи, представата си какво трябва да направим. Не можем да направим това, ако има несигурност, ако живеем, ако съм в регион, който е нестабилен. и е, в вътрешен план търсиме да изградим национална идентичност, но е, в международен план се оглеждаме и на запад, и на юг, и на изток, и там има много проблеми. Затова е, търся и вашата подкрепа и ви каня да работите заедно с нас, защото една четвърт от населението в Северна Африка и Близкия изток живее в Египет и затова всичко, което се случва там, ни засяга и нас, засяга и вас. Ние също сме е, засегнати от това, което вие вършите, защото ние вече не живеем в изолирано общество. Не, нищо не е така, както беше преди 100 години. Всичко, което правя аз днес, е, децата ми, внуците ми го виждат след 2 секунди. Или това, което правите вие, също се вижда моментално и те ме питат защо и ние не направим така. А Така че един нов Египет ще се създаде горд от своята 7000-летна история, но и обърнал поглед към бъдеще. И е, мога да кажа, че ние сме горди от своята история. Тук съм напълно открит, с удоволствие ще отговарям на вашите въпроси и се радвам, че ще можете да изслушате и моите отговори. Благодаря. Сега давам думата на господин Марио Нави. Благодаря, господин председател, господин министр. Много се радвам, че мога да приветствам вас и вашата делегация тук и да разговаряме за основните приоритети през вашия мандат като министр на външните работи. Добре дошъл сред нас. Направо към темата. А, сигурно можете да, да си представите колко сме шокирани от новините от миналата седмица. Ние бихме искали, съгласно принципите на нашето общество, да видим разделение на властите и независимост на съдебната власт. новините, за които намекна вече е, нашия председател Паска е, в уводните си думи, действително шокираха не само нас, но и света, бих казал. Е, така че. Е, е да, е, как точно ще протече и процеса на обжалване на смъртните присъди за 529 души от е, членове на мусулманското братство. Все още не е известно, но самото, е, самата осъдителна присъда и смъртното наказание за нас е неприемливо. И затова, тъй като е, бъдещият президент трябва да бъде президент на цялото общество в Египет, как крайна сметка ще се постигне едно такова стабилизиране и съгласие в страната, след като е, има е, и толкова силно изразени конфликти. Предишният президент е, е в затвора и също времено се произнасят срещу е, членовете на е, неговата организация смъртни присъди в подобен размер. Как естествено Египет ще тръгне по пътя на демократичния конституционен ред. Новата конституция е нещо изключително важно, както и вие подчертахте, но не трябва ли е, все пак е, е, да се е, предприеме нещо по отношение на независимата съдебна власт и това естествено ще бъде един много ясен знак към света, че Египет действително се променя. След падането на господин Мубарак света очакваше промяна в режима и демократизиране на страната и е, ние много се надяваме, че това е, действително ще е, стане факт. Е, вие сам споменахте е, колко много деца се раждат ежегодно в е, Египет. Е, една страна с е, много милионно население. Знаем и дългата история на вашата страна. Туристите не случайно желаят да посещават Египет и една стабилизация и демократизация ще подпомогне и економическото развитие на страната. Но тези драматични е, събития, за които узнахме е, миналата е, седмица, като че ли не допринасят за едно подобно положително развитие. Затова ще ви помоля да коментирате последните събития. Господин Сала Франка. Благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошъл, господин министр. Господин министър, от името на групата на НП искам да ви приветствам още веднъж с добре дошъл в Европейския парламент. За нас Египет е положителен и активен партньор на Европейския съюз. Мисля, че не е необходимо да се казва, че Египет е голяма страна с хилядолетна история и предвид стратегическото си разположение и младото си население е една от водещите страни в арабския свят. Вие самият още веднъж потвърдихте, че всичко, което става при вас е отрешаващо значение за стабилността на Близкия изток и изобщо на региона като цяло. Аз ви слушах много внимателно. Вие казахте, че Египет е страна, която търси своята политическа идентичност за 21 век и мисля, че Европейският съюз, господин министр, трябва да залага на стабилност за демократичен преходен процес, е, който да е, отчита основните права и свободи на хората. Ние сме загрижени, това изразиха и колегите, които говориха преди мен, във връзка с смъртните присъди, които бяха издадени във връзка с е, толкова много хора и е, също така е, сме обезпокоени от е, мюсулманските братя и от един мегапроцес, който се подготвя. Аз бих искал да чуя, господин министър, как тази фаза, която преживява в момента страната, имаше различни революции, имаше нови развития от економически характер. На този фон искам да ви попитам какви са плановете за организиране на парламентарни избори. Знаете, че президентските избори са на 26 и на 27 май. Благодаря. Госпожа Гомес. Господин министр, моят колега вече каза, че няма смисъл да се напомня, че Египет е голяма страна. Ние учим това още в началното училище. Страна не само с велика история, а и с много голямо влияние върху мусулманския свят. Естествено, Египет е и наш съсед. От друга страна, на Средиземно море имам предвид. И това е причината, поради която е, ние смятаме, че това, което става при вас е много важно и за нас. През последните три години имаше две революции, ние проследихме тяхното развитие с много голям интерес и чувство на солидарност. Имаше смела борба на хората на площадта Хрир, но ние видяхме също, че това беше съпътствано и с нещо като държавен преврат. Аз е, идвам от Португалия, преди 40 години при нас също имаше преврат и е, имаше много голяма подкрепа от страна на населението. Сега трябва да задам въпроса е, на къде води е, този държавен преврат. Е, ще донесе ли повече демокрация? или ще ни върне в миналото. Искам да кажа, че това, което виждаме сега, ни дава повод да мислим, че се върви назад. Не само тези над 500 смъртни присъди, постановени скоро от съдебните органи по време на две заседания, нарушават се по този начин принципите на честния процес. Новата конституция – тя предвижда приоритетна позиция на военните над гражданското общество, е, съветът е, на въоръжените сили е, действа по непрозрачен начин. Военните съдии могат да постановяват присъди срещу цивилни лица. тук е, няма дори наченки на разделение на властите. Е, също така президентът е, може да назначава поне 50% от депутатите, т.е. да определя. Това също е в разрез с демократичните принципи. Сега, дали една голяма част от обществото е съгласно с тези промени, е друг въпрос, но една голяма част от е, хората са обект на преследване, мюсулманските братя. Е, аз, например, не разбирам как можете да се движите по улиците, след като е, мюсулманските братя образуват нещо като гета. И е, вие всъщност искате да ги изтласкате в е, гето. Не знам дали това е, е правилната форма на упражняване на демокрация. Сега ситуацията в Синай, тя ни обезпокоява много. Имаме марганализация на бедуините там, също така е, трафик на хора се извършва и правителството на Египет и на Израел естествено е, тези две правителства носят отговорност, но на място нищо не се променя. Точно обратното на нещата стават по-зле. Е, след това медиите, Алджазира, блогър, журналисти от е, Египет, които е, са задържани. Съжалявам, господин министр, обаче това не ми дава повод да приема, че тази втора революция, която наричам държавен преврат, води до някакъв вид демокрация. Не точно обратното. Трябва да кажа съвсем честно това и да помоля за следното. Вие сте тук е, по повод на срещата на върха Европейски съюз Африка и е, може би сега е мястото да се каже, че е, нещо остава на Южния фронт. Етиопия, Судан, там става дума за водите на Нил и какво е становището на вашето правителство в тази връзка по повод на тази ситуация, която може да се обърне в конфликт за целия регион. Благодаря, господин Мангален. Благодаря, господин председател. Естествено, аз искам да благодаря на египетският министър на външните работи, че е тук. Приветствам го с добре дошъл. Прегледах старата ви конституция и новата ви конституция. Смятам, че новата конституция дава възможност за преход към демокрация, но естествено демокрацията трябва да има дълбоки корени и това трябва да бъде съпътствано от един цялостен процес. Вие имате нужда от подкрепа в този процес. Господин Салафранка каза някои неща, към които искам да се върна. Масовите смъртни присъди просто са неприемливи в моята страна, в европейските страни като цяло е премахната смъртната присъда, в други страни действа мораториум по този въпрос и е, мога да кажа, че е, има една цялостна дискусия. Искам да попитам а, дали един мораториум няма да помогне е, в Египет да се избегне смъртното наказание. Господин Танок. Благодаря. Добре дошъл, господин външен министър от името на групата на европейските консерватори и реформатори. Както казахте, вие сте стратегическа страна за сигурността на вашия район, на арабския свят и на Европейския съюз. Аз а, е, е, така предупредих, че ние трябва да бъдем внимателни за новата конституция там се дават известни права, примерно на копското младсинство. Примерно те са много добре представени в моя избирателен район. Също така и жените получават някакви права. Е, Конституцията обаче се базира на правото на шарията и вие там е, обаче забранявате пък е, политически партии на базата на религия. Не знам как обяснявате това. Вие сте в добри отношения с ключови арабски страни, като Южна Арабия, е, Саудитска Арабия, извинете. Тук се зададе въпрос за Синай. Интересно е да отговорите. 529 е, души от мусулманското братство са осъдени на смърт. Това също е проблем. Аз съм е, приятел на Египет и се опитвам да подкрепям, макар и предпазливо, вашето правителство. Поставя се въпроса за свободата на пресата. Примерно, представител от моето избирателен е, регион е осъдена е, за е, подстрекателство, въпреки че дори не е била в Египет в този момент. И според мен Ал Джазира специално е много обективен канал. Вярно, че той се финансира от Катар, той причинява проблеми, защото подкрепя определени групировки в Сирия, но английската му програма е доста независима и никога не съм ги чувала да призовават към темори... тероризъм. И е, представители, една журналистка е, в момента не може да работи в ред арабски страни, защото е, е била осъдена именно от вас. Е, Разговарях по този случай с господин Хейк, нашия външен министр, и за да бъдат премахнати обвиненията към тази журналистка и други англоговорящи журналисти от Алджазира. Председателят, благодаря. Господин министр, имате думата. Thank you very much from the, from the, uh, of Благодаря за толкова подробните и многобройни въпроси. Трябваше да дойда доста по-рано. Но това ми потвърждава колко е важно да съм тук, защото определено има интерес към събитията. Аз смятам, че въпросите бяха много искрени и ще ви дам искрени отговори. Първо, нека да кажа официално – няма издадена присъда да бъдат осъдени на смърт 529 души. Няма такова нещо. Това, което се случи е, че съда изпрати досиетата на тези хора на мефтията, за да се произнесе той. Дали е, може да се приложи към тях смъртната присъда или не. Все още не е издадена смъртна присъда. Но все пак решението е много сериозно да се иска мнението на мюфтията. Не отричам това. Не искам и да ви подвеждам. Решението е сериозно. Но ако смятате, че има присъда, знайте, за момента присъда няма. Второ, по нашия закон, ако не присъствате на съдебен процес, ще получите най-тежката присъда – но тя няма да бъде приложена, докато не се появите отново и не се проведе, е, проведе процес. От тези 529, 370 е, души не са присъствали. И независимо, че файловете са изпратени на мюфтията и той ще даде своето мнение и ако се издаде присъда, тя няма да бъде приложена, докато тези хора не се появят в съдебната зала и не се проведе отново процес. Тоест става дума за около 300 около 130-140 лица, които присъстваха и чието досията са изпратени на мюфтията. Аз съм част от изпълнителната власт и не мога да коментирам по същество процеса на съдебната власт, но правителството и прокурора излязоха с декларации, с които разясняваха процеса и взеха позиции по отношение на законността. Е, факта, че присъди няма и дори сред решението на нефтията съда трябва да се произнесе за присъдите и след това има две до три нива на е, оспорване на присъдата. И по отношение на е, съдържанието на присъдата и по процеса. Като никой от екзекутивната власт, от изпълнителната власт няма да се намесва. Всичко това се решава от съдебната власт. И едва когато а, минат а, присъдите през всички тези три нива на оспорване, мог, а, ще стигнат до президента, т.е. до изпълнителната власт, където може да се реши какво ще се случва. Така че има няколко нива преди е, изпълнителната власт е, да се намеси, ако изобщо. Искам да поясна това, за да... защото има неяснота. Сериозен ли е случая? Да, но нека не изпреварваме нещата все още няма решение дори на съответния съдия. Дори той да се произнесе съответната присъда, обвиняемите имат право да я обжалват по няколко инстанции и едва когато това се, този процес приключи, президента като част от изпълнителната власт може да реши да потвърди решението или не. Е, когато... Това става дума за смъртната присъда, не в други случаи. Уважавам вашето схващане за смъртната присъда, но е, в Египет това е закона. Смъртната присъда е част от закона и докато той не се смени, тя си остава част от този закон. Разбира се, не съм изненадан, че се притеснявате, като видите за какъв брой лица става дума и се радвам, че можах да ви разясня. Въпросът беше можем ли да се придвижваме напред, след като се преследват членове на мусулманското братство. Мнозина от вас се произнесоха тук и сигурно има и други. В вашите страни, в всяка една от вашите страни има групировки и съответно терористи се изправят пред съд. Никой е, не, е, е, не може да избегне закона, ако го нарушава, независимо дали е от левия или от десния част на политическия спектър. Всеки има право на законност и на справедлив процес, но никой не е, няма имунитет спрямо действията на закона. Така че нека да знаем, че това е така функционира демокрацията и е, законността трябва да бъде спазвана. Въпрос какво може да направи Европейския съюз? Нека да отговоря малко по-бързо. Вие можете да ни помогнете да станем по-добри египтяни, а не да търсим а, европейска идентичност за нас или египетска идентичност за вас. Това не може да стане. И много бих се радвал и съм готов да посрещна всеки от всякъде по света, особено от Европа. Разбира се, е, да, ние живеем в една общност и трябва да спазваме основни принципи, но в края на краищата ние имаме и своите вътрешни, е, вътрешна политика и, и стига тя да се вписва в параметрите, е, тя следва да бъде приемена, не да се менажира на микрониво вие може да ни помогнете с изграждане на капацитет. И ви насъщавам именно да се концентрирате в тази област. Изграждане на капацитет на институции, парламентарни, и така нататък. Економическите въпроси са голямо предизвикателство, затова, е, както казах, трябва да се стигне до момента, в който ние сме достатъчно, има достатъчно сигурност в страната, за да се развива економиката. Защото в противен случай е трудно края на лятото най-късно ще се проведат изборите за парламент и нека да кажа какво каза нашият президент. Всеки египтянин, който спазва Конституцията и не насажда насилие, има право да участва в нашето политическо бъдеще. Но ако не спазвате Конституцията и упражнявате насилие, тогава няма да можете. Дали е държавен преврат или не? Аз съм дипломат вече от 35-37 години. Дори не помня от колко. И освен, че упражнявам тази професия от много отдавна, помня и много отдавна. Ние имаме такава способност. Не искам а, да коментирам дали е държавен преврат или не. Е, за мен е, обстоятелствата бяха изключителни. Хората излязоха на а, е, улицата. Но а, като казвате, че първия път не е било държавен а, преврат, а втори път е било, за мен това е странно. Защото във втория случай, за разлика от първия, военните не управляваха три дни първия случай е, година и половина управляваха военните, но тогава никой не каза, че се случва държавен е, преврат. Както и да, ние сега изграждаме бъдеще, изграждаме конституцията си, едно отворено общество и демокрация и се опитваме да вървим напред. И е, когато се обърнем и към вашите закони, вашите конституции, те всички отразяват вашия национален опит. Тоест, тези от вас, които са преминали през сериозни трагедии или проблеми е, с тероризма или обществото, е, е, или федерализъм, или разделение, виждате, че в Конституцията има съответни разпоредби за това какво може да се случи, какво е позволено и какво не Същото се случва и с нашата е, конституция. Ние предвиждаме именно подобни клаузи. За гражданските свободи, където ясно се е, формулира къде, на къде искаме да се движим, новия текст е на светлинни години от стария. Военните, нека да бъдем справедливи. Разпоредбите за военните е, гласят изрично, че става дума за два тура, е, за два цикъла на избори. В смисъл, че ние не искаме военните, е, които са професионални, да се политизират. Затова казваме, че тази разпоредба ще въжи за два мандата на изборите. Въпросът за назначаване на парламентаристи. Е, причината да се назначава, тя е точно обратна на вашето е, тълкуване. 90% са мусулманите в Египет и 10% е, християни. Имаме много дългогодишно женско движение и вие знаете, че никак не е лесно. Знаете как се, се случва по време по изборите. За работа е, египетските жени имат равни права, но не е толкова лесно те да попаднат в парламент, както не е лесно и за мълцинствата. Имат е, равни права за участие в правителството или е, за, за, правителство, за постове в администрацията и за работа, но не е толкова лесно да, бъдат, да попаднат в парламента. Така че тази клауза предвижда не да ограничава, а именно да подпомогне по-доброто представителство. Говорихте за съдебни процеси, прочетете текста. Цивилни лица не могат да бъдат изправени пред военни съдилища, освен Значи казва се ясно, че не могат да бъдат е, съдени, не, не се крие зад формулировките, а могат да бъдат съдени само при атака на военни установки или военни. Прочетете внимателно това, за да видите, че всъщност в, е, по отношение на гражданските свободи текстът е много е, по-добър. Не претендирам. Конституцията, която в момента вече е разработена, новата конституция, че тя е перфектна. Не. Естествено, че при един подробен и задълбочен анализ се откриват доста слабости и недостатъци в новата конституция, но тя е много по-добра, отколкото предишната. Много внимателно подбирам думите, когато а, говорим за ситуацията в момента, включително и съдебната а, власт и Конституцията. Всеки, който подкрепя конституционния процес, който действа в рамките на Конституцията и законодателството, ще намери място в живота на новия Египет. Това са думите на нашия президент. Да, и това е точно така. Е, няколко думи за мисулманското братство. Естествено, че е, всеки гражданин на Египет е, може да се самоопределя, е, може да подбира е, и да изразява своите е, политически виждания. Е, има ли е, организации във вашите страни, е, които сами наричат себе си терористски организации? то, и как се отнася държавата към подобни организации, които включват тероризма като част от инструментариума, с който възнамеряват да действат. Ето това е случая с а, мисулманското братство в Египет а, в продължение на а, години. А, се формираше тази организация, тя съществуваше, е, макар и не винаги е, в рамките на закона. Е, и очевидно ние ще трябва да продължим да се занимаваме с този проблем. Няколко думи по отношение на медиите. Ще трябва да определим съвсем точно какво е разрешено, какво не е разрешено. Но Но вие не можете да е, работите за медиите и да твърдите, че всъщност не сте част от медиите и че всъщност не сте ангажирани в тях. Не. Много критични са медиите. Много често а, аз самият се изненадвам от публикациите, които чета за самия себе си, защото е, много често нещата нямат нищо общо с е, истината. Но как точно стоят нещата с медиите? В рамките на предизборната кампания за президентските избори ние виждаме как се профилират и кандидатите, и медиите. Нека да видим как се развиват отношенията с нашите съседи, с Етиопия, с Судан. Е, Етиопия се нуждае от повече развитие, Судан е, се нуждае от повече е, ред. Ние също. И така трябва да намерим ситуацията, която ще бъде полезна. Трябва да намерим този модус на развитие на взаимоотношенията, който ще бъде от полза за всяка страна. Трябва да търсим осъществимите пътища за развитие на сътрудничеството. Това, което е недопустимо и неосъществимо, е, е всичко това, което стои извън рамките на международното право. А, 95% от водата в Египет всъщност е от Нил. До голяма степен от синия Нил. Е, и а, дори когато използваме максимално а, е, ефективно и рационално а, водните ресурси, ние след това ги възстановяваме, връщаме ги отново в а, водоисточника. А, е, това очевидно е, е, е изключително важно по отношение и на взаимоотношенията ни с останалите страни, включително и тук ставаше дума за Сирия. Сега, отново се връщам на ситуацията в Египет, президентските избори, съдебната власт, как точно ще протекат изборите е, е изключително важно е, за бъдещето на страната. Е, но, както вече ви казах, смъртното наказание е част от нашата от нашето наказателно правораздаване. И трябва много внимателно да подхождаме и към въпросите, свързани с шарията. Ако Вие се отнасяте по, по различен начин към правилата и законите в страната, очевидно ще диференцирате и няма да създадете възможност за независимост на властите и за ред и сигурност. Бяха споменати някои по-специфични случаи, но аз лично не съм информиран и не съм и чувал за тях, затова не взимам отношение по тях. Господин Салафранка, желаете да реагирате? Е, господин председател, Искам да задам въпрос във връзка с парламентарните избори. Има ли конкретна дата? Да, е отговорът. Планът предвижда, имам предвид планът, който сме приели на 3 юли. Та той е, предвижда, че до 16 юли 2014 година да се определи датата за парламентарни избори. До тази дата трябва Всъщност, всъщност до 16 юли трябва да бъде обявена окончателно датата за изборите. През лятото имаме Рамадан, имаме също така и период на отпуски. 6 е, седмици и е, някъде ще продължи е, предизборната кампания и приемам, че това ще бъде някъде края на август или септември, началото на октомври няма да бъде по-късна датата, защото е, сесията започва обикновено края на октомври. Е, нямам конкретна дата, но знам, че датата трябва да бъде обявена преди 16 юли. Благодаря. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за това, че дойдохте сред нас. Виждате колко голям интерес се проявява към ситуацията във вашата страна. Надявам се, че ще дойдете при нас отново и тогава също се надявам, че нещата ще станат много по-ясни. Well, Уважаеми колеги, продължаваме нашата работа. С представяне на заключителния доклад е, за наблюдение на процесите срещу журналисти в Турция. Извинете, е, много ви моля за тишина, трябва да продължим. Нека сега да преминем към тази презентация от е, адхок делегацията на Европейския парламент. Делегацията включваше петима членове. Господин Ярослав Валеса беше председател на тази делегация. Той присъства тук и го моля да направи заключението от това посещение. Благодаря, господин председател. Този доклад отразява работата през последните две години и също така съответното законодателство, което действа в момента. Председателския съвет свика адхок делегация, за да могат да се проследят е, процесите срещу журналисти в Турция. Господин Албертини, бившият е, председател, както и председателят на делегацията на Европейския съюз в Турция присъства тук. Ние проследихме няколко процеси от този характер в Турция и трябва да кажа, че в момента по-скоро периода, за който се отнася доклада, делегацията е наблюдавала много заседания на прокуратурата и съдебни заседания, в които участват различни адвокати, представители на гражданското общество, е, Срещнахме се също с представители на турското правителство и на Европейската комисия. Е, освен това, ние проследихме развитието на правото в Турция. Установихме за тази цел контакти с Министерство на правосъдието и е, с адвокати. Също така използвахме и наличните данни в доклада. Ще откриете описание на съдебните производства в Турция. Аз обаче ще мина направо към заключенията. В Турция се увеличава броят на лицата, които получават присъда лишаване от свобода, те са в несигурност. Този брой се увеличи до 95 през 13 година това беше потвърдено от независимата мрежа. В началото на 2014 година броят беше 60 на тези лица. Допълнително 50 лица през март 2014 година бяха потвърдени от Европейската федерация на журналистите. Всъщност това представлява намаляване на броя на случаите в сравнение с 100 журналисти през януари 2012 година. В доклада ние подчертаваме пакета за реформи в съдебната система. Третият пакет за реформи доведе до там, че броят на задържаните журналисти спадна и е, правното основание за задържане беше променено. Петият е, пакет от реформи включва също е, суспендиране на специалните юрисдикции и е, тук се осъзнава, че има план за действие в областта на правата на човека в Министерството на правосъдието и че Ориентацията е към Европейския съд за правата на човека. Подчертаваме, че Европейският парламент трябва да продължи да наблюдава турското правителство и да се разработи обща платформа за свобода на мненията, за да може турският законодател да е, адаптира действията си е, спрямо е, изискванията на Европейския съд за правата на човека. Също така трябва да се е, концентрираме върху цензурата, върху медиите. Делегацията Адхок установи, колко ангажирано е Министерството на правосъдието и че е, също високопоставени съдебни органи проявяват голям ангажимент в сътрудничеството с е, Европейския парламент и съвета на Европа. Е, има желание за обучение на турски съдии и това вече даде първи резултати проявяваме загриженост е, във връзка с европейските и е, международни институции, новия закон е, за интернет и също така закона за Висшия съдебен съвет в Турция. Надяваме се, че Турция ще отговори положително на предложението за помощ на Европейския парламент и ще гарантира този закон и други закони да бъдат съвместими с най-добрите европейски практики. Делегацията Адхок подчертава казаното от Европейския парламент от резолюцията и доклада за напредъка от 2013 година, а именно свободата на мненията и пролизват в медиите са едни от основните ценности на Европейския съюз и са важни за демократичното общество. Също така има надежда КЦК и други случаи да покажат, че турските компетентни органи действат прозрачно и по уместен начин. Искам да благодаря на госпожа Флотера, господин Канера, госпожа Флашман и госпожа Карин за тяхното сътрудничество. Благодаря на секретарията за съдействието през последните години. Благодаря. А сега господин Даф има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Валеса за неговата работа. Аз е, съм запознат и знам, че той се опитва да влезе в дълбочина в турските проблеми, но също така съм наясно, че това е много трудно и понякога обезсърчаващо. Но резултатът от е, доклада е от изключителна полза за нас, а и за комисията, смятам, в усилията ни да упражняваме е, наблюдение над е, и да оценяваме е, и преоценяваме отношенията си с, Туркия, с Турция. Смятам, че е много добър пример за това как натиска от страна на Европейския парламент и ангажимента ни могат е, да дадат съответните плодове. Наясно сме, че не е чак толкова голям брой на хората, които четат вестници в Турция и в такъв смисъл социалните медии осигуряват е, допълнителна информация. Twitter и Facebook се използват в огромна степен. Затова не се изненадваме, че проблемите е, не са решени и че се търси, че в момента правителството се опитва да ограничи и Twitter и Facebook. Това за, се боя, че е иллюстрация на общото общото усилие да се потиска неконформизма. като проблем е не само хвърлянето в затвора на журналисти, но както посочи господин Валеса, засилващата се автоцензура на журналистиката. Защото е, журналистите, да не кажа, че са плашат, но все пак са обезпокоени от е, натиска, който се упражнява от правителството и управляващата партия, а и от силите на сигурността. Също е интересно как е, някога независими е, медии момента биват превзети от среди близки до правителството. Саба е един пример за това. Което е за съжаление, абсолютно. Може ли да коментирате каква е формата на собственост на медиите в е, Турция. Смятате ли, че трябва да работим за промяна в законодателството относно е, концентрирането на собствеността върху медии? Знаем, че това са така много чувствителни е, елементи, поне в нашите страни сме имали подобен опит е, и бихме могли да споделим този опит е, най-добросърдечно с е, Турция. Майкъл Кашман е следващия оратор. Извинете ме, господин председател, че не можах да присъствам тук. Бях е, е, горе в, на панафриканската среща на върха. Е, искам да кажа, че всичко, което говори Андрю Дав, е, ме безпокои и мен. Аз съм член на делегацията и е, споделям изводите на доклада. Но мога да ви, искам да ви уведомя, че не съм доволен от окончателния доклад, от окончателната вид на доклада. Има много неща, които трябва да се е, разрешат. Примерно, достъпа до документация на защитата. Също е, задържане, непрекомерно дългото задържане, е въпроса е, за предоставянето на правна помощ. Ние ги споменаваме, но тези неща са толкова ключови, е, че трябва да излезем с ясно разписани препоръки. Знам, че съм в младсинство в този смисъл. Аз съм единствения, който настоява за това. Аз лично разсъждавах дали и смятам да представя е, доклад на младсинството, защото считам, че Турция се намира на, в ключов момент от своя път и е редно да направим препоръки за следващия мандат. Процесите там е, продължават и това, което е изключително обезпокоително е, че министър-председателят остава а, безмълвен в а, момент, който биват а, арестувани а, учени или журналисти и казва съдебната система е независима. Но, когато се интересуват, е, арестуват членове от неговото политически кръг или семейство, той незабавно уволни е, същите представители на съдебната власт. Тоест, е, там независимост на съдебната власт няма. Аз лично смятам, че много, много слаб е и нашия текст в този е, случай и с много голямо уважение към моя колега и приятел, аз считам, че доклада абсолютно не постига това, което е, се предвижда да направи, а именно да осветли неправомерността на дейността на съдебната система. А, всъщност, ние връщ... часовника по присъединяването на Турция се връща назад. Има практики за назначаване на чиновници в Министерство на правосъдието, които са абсолютно неправомерни. Аз съм наясно, че съм в е, мълцинство в е, тази група е, и мисля, че поне ще разпространя, ще ви изпратя моята версия на препоръка. И е, ако го направя, го правя с цялото уважение към е, комисията, която работи. Е, просто аз давам изявление на своето малцинствено мнение. Както знаете, винаги съм бил представител на едно малцинство. Благодаря ви. Е, някой друг желая ли да вземе думата? Господин Валеса, ще ви дам думата, за да отговорите на въпросите е, и коментарите. Благодаря, господин председател. Не съм съгласен с господин Кашмен. Турция е на кръстопът в момента и действително е изключително важно как ще е, продължи да се развива страната, по кой път ще поеме. И аз бих искал на всяка цена да обърнем внимание на този момент. Естествено, че ние наблюдаваме много сериозно ситуацията в страната. Знаем е, каква е, е практиката в съдилищата, знаем е, какви са проблемите и споделяме вашите тревоги. Но това в никакъв случай не е последната дума на Европейския парламент. Това е само докладът на нашата е, група, която е, посети е, Турция и която се проучи въпроса с преследването на журналисти. Естествено, че ние в никакъв случай няма да игнорираме проблемите, за които вие говорите, когато се произнасяме в една по-категорична и окончателна форма. Когато говорим за договори за назначения е, за собственост е, е, в областта на медиите, да, това е в крайна сметка политика на правителството договорите, които се сключват, е, не само по отношение на е, собствениците на медиите, но и на технологиите, всичко това се ръководи и се управлява на практика от правителството и това е проблемът. Така че е, медиите са на практика под влиянието на правителството. Благодаря ви. Това бе последната точка от дневния ред. Има ли въпроси и коментари по Точка разни очевидно няма. Тогава мога да ви кажа, че на, на 14 април ще бъде следващото заседание. Желая приятен обяд на всички. Закривам заседанието.